знаят. В рамките на две седмици господин Блум може да подаде възражение. Ще подпиша 24 правни акта в края на тази сесия по смисъла на общата законодателна процедура. Заглавията на правните актове ще бъдат публикувани към протокола. Уважаеми дами,